извършителите на зверствата. Решили сме да не публикуваме пълния списък, защото смятаме, че трябва да има допълнителни разследвания преди да има оповестяване на този списък. Смятаме, че този списък обаче трябва да бъде споделен с онези компетентни органи, които ще търсят отговорност за извършеното. Що се отнася до цивилните, гражданските власти няма кой знае какъв контрол от тяхна страна върху военните. Освен това, няма индикации, че гражданските власти в страната са били част от организацията на зверствата. Въпреки това обаче може да говорим за причастност. Искаме да кажем, че Ан Сан Сучи не използва своя морален авторитет, за да осъди онова, което се случва в щата Рахин. Надяваме се, че след нашия доклад международната общност ще действа. Много от жертвите са в отчаяно положение в Коксис Базар. Надяваме се, че ще се помогне не само на тях, но и на бъдещите евентуални жертви. Благодаря. Думата има господин Сидоти. Колегата приключи с думи за бъдещето. Доклада, който представихме тази седмица, между другото ще има много по-пълен доклад на 18 септември, разглежда миналото, настоящето и бъдещето. Отчетността е свързана с миналото. Онези, които са извършили едни от най-сериозните престъпления, на които човечеството е ставало свидетел, трябва да бъдат подведени под отговорност. Има престъпления срещу човечеството, военни престъпления в Рахин и в други щати и геноцид в Рахин в частност. Това са много сериозни престъпления в международното право. Отчетността едва ли може да бъде търсена в Миянмар. Миянмар няма независима съдебна система вече 50 години. Миянмар е провела редица вътрешни разследвания, без да има кой знае какво въздействие през последните 8 години. Единствената възможност да се потърси отчетност е чрез международната система. Ние препоръчваме да има международен правосъден механизъм, за да може извършителите на тези престъпления да получат заслуженото, ако са виновни, естествено. Ние смятаме, че има много лица, които трябва да бъдат обект, за, обект на разследване. Но определенето на вината, знаете, се прави от съответния съд, свикан както трябва, или от съответния трибунал. Ние смятаме, че трябва да се създаде необходимата структура за съдебно преследване. Наблюдението, от друга страна, то е свързано с настоящето. Престъпленията са исторически по своя характер, но те продължават. Не говорим за катастрофа, която е приключила. Тази катастрофа с човешки измерения продължава и едва ли скоро ще спре. Дори тази година в щата Рахин има много хора, които напускат. И ако а, темповете на миграцията останат същите, 20 000 души съвсем скоро в допълнение към присъстващите ще бъдат в Бангладеш. Репресиите продължават. Международното внимание е концентрирано най-вече върху Рахин, но в а, други щати, като Качин, а, също продължават военните действия, изверствата. Ето защо целият свят трябва да разбере какво се случва и трябва да се окаже натиск върху властите от Мянмар. Трябва да се спре със случващото се. Говорим и за бъдещето. Единствената константа в Миянмар, свързана с военната доминация през 50 години, е пълната безнаказаност. Много малко редови войници са били подведени под отговорност. Военните като институция, висшите военни, генералите вече 50 години се ползват с пълна безнаказаност. Докато не се потърси отговорност, Миянмар ще продължава с а, насилието, с а, нарушаването на човешките права и с извършването на най-сериозните престъпления, такива каквито ги познаваме от международното право. Говорим за бъдещето. Европейския съюз има своята роля. Трябва да има достъп до разселените лица в Миянмар. Хуманитарната катастрофа за тези хора продължава. Достъпа по настоящем се описва като ограничен, но истината е, че де-факто няма такъв достъп. Онези, които се споменават конкретно и които трябва да бъдат съдени, трябва да бъдат обект на международна идентификация и санкции още сега. Европейския съюз вече действа бързо, но има още имена, които трябва да бъдат добавени към този списък. Трябва да се разграничим от военните в Миянмар, защото те никога няма да променят своя характер. А помощта за населението на Миянмар трябва да продължи. Полицията трябва да се превърне в граждански орган, а не в част от военните. Освен това, част от бъдещето е да спрем повтарянето на подобни зверства. Европейския съюз и другите международни институции имат много важна роля в това отношение. Благодаря. Thank you. Благодаря. Благодаря и на трима ви. Благодаря, че споделихте заключението от проучвателната мисия в Мянмар. Точка 12 се нарича обмен на мнение с членовете на Европейския парламент. Колеги, имате думата. Това са след, следните колеги са поискали да се изкажат. Дали пропуснах някого? Джефри, споменахте. Добре, разполагаме с 25 минути така че много ви моля не повече от една до две минути, за да има време нашите докладчици да ни отговорят. Господин Панзери, две минути. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на мисията проучвателната мисия за нейната работа. Преди няколко месеца ние посетихме Миянмар, за да видим какво е положението там. О, като, като цяло впечатлението ни беше, че страната е в един много особен и сложен момент, свързан с прехода към демокрацията. Нещата са наистина много сложни, сложна и а, реакцията на Хансан Сучи също беше много разочароваща отношението към рухингите е абсолютно не приемливо. Така че смятам първо, че трябва да разгледаме подробно доклада на Кофи Анан и да поискаме да се разследват престъпленията в щата Рахкин, да се спазва споразумението с Бангладеш и да се осигури възможност за достойно завръщане на рухингите, да се въведат изменения в закона за гражданство, за да може да се предостави гражданство на граждани, на лицата, които са лишени от гражданство и да се разследват и преследват престъпленията. Нищо не е направено от тези е, четири задачи, така че трябва да наблегнем на това. Сега давам думата на Бернер Ланген, който е председател на делегацията за отношенията с Азия. Позволете ми да се израза на матерния си език. Благодаря ви за изказванията. Знаеме, че положението на рохингите в е, Миянмар е драматично. Въпреки всичките усилия за ограничаване властта на военните, не сме постигнали никакъв е, напредък. До 2012 година беха наложени строги санкции на властта, след това имаше преговори, беше приета нова конституция, която въпреки всичко допуска 25% от местата в парламента да се вземат от военни. Миянмар е една от най- бедните страни в света, въпреки много големите естествени ресурси и печалбата от нефт, диаманти и други отива в джобовете, джобовете на военните. Само 1% се е, насочва към държавния бюджет. Ансан Сучи е, не може нищо да направи и в, пос, в, в, в пос, последните разговори с нея тя заяви, че може да мобилизира гражданското общество, но това ще доведе до кръвопролития. Така че може би трябва да видиме какви мерки да се вземат. След една, год... след една седмица ще разгледаме е, нещата заедно с парламентаристи от Малейша, Малазия, Индонезия и така нататък. Те, насто... те настояват да бъде осъден Миянмар и е, страната да бъде изключена от е, АСЕАН. Благодаря ви. Господин Фан Орден, благодаря. Аз поздравявам нашите докладчици за отличния доклад по трагичната съдба на рохингите. От години призоваваме към демократични промени в Миянмар, а сме свидетели само на трагични развития. Първият ми въпрос е следния. Човешките права се потъпкват, има насилие в а, лагерите на рухингите, Има ли подобни неща? Имате ли доказателства за това? Същевременно съм много загрижен относно осъждането на Аунг Сан Сучи и нейното двусмислено а, поведение. Питам се дали наистина тя има някаква власт над военните в а, Говорихте за бъдещето. Аз а, смятам, че а, имаме начин да влияем в страната чрез Хансан Сучи. Нямаме друг начин. Така че аз а, мисля, че вместо да я нападаме, трябва да я насърчаваме а, и подкрепяме, защото в противен случай не знам кой ще може да бъде нашият, нашия рупор в страната. Благодаря, Джефри. Хавиер Нарт за Алде. Аз уважавам казаното от Джефри, но не, мог, не съм съгласен с него. Ан Сан Сучи е, се радваше на солидарността на е, всички, на цялата общност, е, когато беше жертва на неща, които са много по-малко страшни от тези, които, на които са подложени рухингините. Но господин Самгютай а, заяви пред а, прокуратурата в Международния съд, че става дума за депортиране. А да нека не забравяме, че страната е се е подписала под статута. Но какво казва госпожа премьер-министършата? Е, тя, тя, тя казва, че е, властите на страната и правят каквото магат. Тоест, те, е, те отговарят точно като едни тирани, като едни диктатори. Мисля, че тук става дума за морално отговорност. Европейския парламент трябва да поеме своята отговорност. Не може човек, който е, е получил наградата Сахаров, да се държи по подобен начин. Не може ние да, да, да, затвар, да си затваряме очите и да бъдеме неми пред поведението на госпожа Ансан Сучи. Ако все още имаме някакво достоинство, то ние трябва да поискаме председателството на Европейският парламент да намери някакъв начин, защото до сега не е имало а, е, прецедент, да отнемеме от е, госпожа Ансан Сучи наградата Сахаров. Това е най-малкото, което може да направим, защото в а, е, а, противен случай просто сме едни долни лицемери. Госпожа Лохбилер. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада. Вие предлагате военните да бъдат е, съдени от Международния съд или да се създаде някакъв нов механизъм. Е, това са добри препоръки, но какви ще бъдат следва, следващите стъпки, за да направиме това? Вие говорите за международен механизъм. Каква е, как, какво е неговото, каква ще бъде неговата същност? Сега, колкото отговорността на гражданското на гражданските власти. Те не реагират, продължават да разпространяват неточна информация, е, скрият доказателства. Но е, смятате ли, е, че вие е, споменахте ли и какво мислите за отговорността на високопоставени буд, е, будистки ръководители и тяхната отговорност? господин Хан. Установяването на доказателства чрез мисия, проучвателна мисия беше първата крачка напред. Сега трябва да поискаме отговорност от извършителите. необходимо е е, резолюция на съвета за сигурност на ООН, за да Миянмар е, да, бъ... на Миянмар да се потърси отговорност в е, Международният наказателен трибунал. Второ. Като цяло Обединените нации не успяха да се справят с потъпкването на човешките права какво трябва да се направи, за да се променят нещата. От друга страна, нека, нека не забравяме, че, че Бангладеш носи а, бремето на а, хилядите а, мигранти. По какъв начин можем да помогнем на Бангладеш? господин Башир. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за отличното за отличния доклад. Миналата година аз бях в Миянмар, бях свидетел на престъпленията, на палежите на села. Обединените ако Обединените нации а, се обърнат като международния трибунал, най-вероятно Китай ще наложи вето. Другия начин е да поискаме от Миямар да промени политиката си, но това мисля, че няма да стане. Необходимо е да се свика е, международна конференция под егидата на ООН, за да се на, намери начин за репатрирането на рохингите и да се потърси отговорност на извържителите. Така че каква, какво мислите? Е, възможно ли е и смятате ли, че една е, международна конференция е, би намерила някакво решение на проблема? От друга страна, това е огромно бреме за една бедна страна като Бангладеш. Можем ли да помогнем по някакъв начин на Бангладеш, като инвестираме в Бангладеш от една страна и в инфраструктури в Миянмар, за да могат тези лица да се завърнат? И госпожа Гомеш, последно. Благодаря ви за този тъй важен доклад. Рад. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря и на господин Дарусман, когато познавам от един предишен живот. Вашия доклад е от огромно значение за региона и за целия свят. Аз бях ръководител на мисията на Европейският парламент по време на изборите в Миянмар. И още, още тогава ние е, обърнахме внимание за, на положението на рохингите, защото ние. Е, видяхме, че будистските е, монаси разпространяват е, и подклаждат омраза, но също така, освен тяхната отговорност, бяхме и свидетели на отговорността, която носят политици от типа на Хансан Сучи. Така че това се предвиждаше. Сега въпросът е какво да правим от тук нататък. Една резолюция на съвета на сигурност най-вероятно ще бъде блокирана с вето от Китай или от Русия. Днес огромен брой азиатски парламентаристи подкрепиха вашията доклад и поискаха страната да бъде да, да се организира процес, в който Майнмар да бъде съдена от Международният трибунал. Какво можем да направиме? като например замразиме активите или забраниме на на, а, власт, на властите да а, посещават Европейския съюз. Сигурен, сигурна съм, че замразяването на активите ще има а, резу, ще даде резултат. Благодаря за отличната работа. Какво очаквате от Европейският парламент? Какво смятате, че можем да направиме? Вие споменахте, че Европейският съюз може да играе важна роля, но кажете какво конкретно можем да направим. Благодаря, Нина Гел. Благодаря, господин председател. И аз би искам да се присъединя към преждеговорящите. Това е един изчерпателен доклад, който буди дълбока тревога. Искам да се спра на следното. Какво може да направи международната общност и ООН? Е? международната общност трябва да, изиск, да иска да се потърси сметка на извършителите. Някои предлагат намесата на Международният трибунал, но Миянмар не е страна по Международният трибунал. Как, как може да стане това? Можем да установиме геноцида и това наистина е геноцид, но как можем, какво можем е да направим, за да се постигне помирение и да се даде малко надежда на а, живещите в страна, но как, но какви трябва да бъдат следващите стъпки, за да може наистина да се постигне някакъв подобен резултат. Благодаря на Нина Гил. Няма други желаящи да вземат думата, така че давам на всеки 3 до 4 минути, за да отговорите на въпросията. Кой прав дамите първи или Австралия първа? Дамата първа. Много ви благодаря за въпросите. Всичките бяха много важни за нас. За нас също е много важно да помогнем и на регионалната и на общност да знаят как да действат последните няколко месеци и години. Първият важен въпрос е дали съществува връзка някаква между Татмадол и гражданското управление в страната. Мисля, че въпрос може беше деликатен между няколко години, но вече не е в момента. Татмадао се отвори за, за известно време, след което отново се затвори и рохингите бяха първата жертва. И смятам, че първата ни работа би следвало да бъде да помогнем на цивилното общество, на цивилните граждани в Мянмар, като им кажем истината. Мисля, че това ще им помогне най-много в дългосрочен план до тях трябва да достигне информацията, че този доклад се основава на истински сведения, независимо как ще достигна до тях тази информация. Имаше въпроси свързани с лагерите и сексуалното насилие в лагерите. Да, има такива случаи на сексуално насилие, на домашно насилие в беженските лагери, различните неправителствени организации, които присъстват на място, включително и лекари без граници опитват да разрешат този проблем. Тоест има такъв проблем, но се работи по него. Задатък ми въпрос за Ансан Суки. Казахме го в доклада си, искаме да стане много ясно на целия свят кой носи основната отговорност и кой на практика е отговорен и носи по-голямата част от е бил на власт в този случай и това безспорно е била армията Тат Мадао. И е ясно, че самата Ансучи и че нейните нейната политическа партия не е била част от планирането на операциите и най-вероятно, поне в началото не са били наясно за това, което се е случвало. След което заявяваме, да, това може би е вярно, но след като самият процес на тези военни операции е започнал, чрез поредица от действия, включително и чрез пропуски, т.е. чрез бездействие, е възможно управлението да е допринесло за тези сверства. Но пак казвам, не можем да не повтаряме отново и отново кои са истинските чудовища, отговорни за зверствата, което стана кристално ясно чрез данните, с които разполагахме. Но аз съм случай не се възползва от моралната си власт и можем да отправим към нея много опрецинно. Не можем да я обвиним в умишлен геноцид, в който може да обвиним ръководителите на Татмадао. Имаше въпрос и за буддистските монаси. Разгледахме орденът, който скоро беше а, разпуснат. Аз също идвам от страна, в която има проблем с радикалните будистки монаси. А, въпросът в случая е при е наличието на такива екстремистски групи, в която и е държава, е следният. Наличието на тази групи само по себе си е проблем, но въпросът е как се отнася държавата към тези екстремистски групи. И проблемът е, че в Мянмар екстреми... Е, правителството позволи на тези екстремистски групи да си правят буквално каквото си искат и те имаха пълна безнаказаност, възползват пълна безнаказаност за риториката на омразата, за е, погроми с по-малък мащаб. Нямаш никаква ответни действия в случай на подобни действия от страната си екстремистски групи. Сега се започва да се работи по въпроса, но действията, които се предприемат към момента от правителството са силно недостатъчни. Искате да добавите нещо ли? Не, добре, благодаря ви. Господин Сидоти. И аз ще се опитам да бъда много лаконичен. Много въпроси бяха свързани с съдебната отговорност. Използваме тук изразът механизъм за международно подвеждане по съдобна отговорност. За нас е най-важно да има международно съдебен механизъм. А как, под какво мощ ще, ще се организира той за нас е въпроса с второстепенно значение. Международният трибунал беше създаден а, за тази цел и е, може би, най-естественият отговор на този въпрос. Но, както каза госпожа Гомеш, а, Мянмар не е страна по устава за учредяване на Международен казателен трибунал. Може да се разгледа възможността да Бангладеш да задейства механизма, има възможност в сигурност на ООН да сезира Международният наказателен съд, но там се стига с повода, с, с извинете, там стига до проблема с евентуалното вето от Китай или Русия. Има възможност да се даде и специален на трибунал, както вече беше направено за Руанда и за бивша Государска република Югославия. Това е възможно и тук се преодолява и проблема с евентуалното вето от страна на Китай или Русия в Съветския съюз. както знаете, Международният съдебен съд е създаден чрез договор, който хваща цяла поредица от правителства. А може да създадем и нов международен трибунал, който да бъде създаден от коалиция на на желащи, така да се каже. И също така се използва възможността да се използва международната юрисдикция на национални съдилища в случай на нужда. И една от причините, поради които си заслужава да, се из... да бъде оповестен списък на извършителите, те да са наясно, че има опасност да бъдат арестувани и подведени под отговорност в друга държава за престъпленията, които са извършили. Така че, пак казвам, въпросът как точно се осъществи раздаването на, на правосъдие на международно равнище е важен, но е второстепенен в сравнение с нужда за това да се случи под някаква форма. И още един коментар. В момента тече действително демократичен преход в Мянмар, но ми се струва, че в оптимизма си провеличихме размерът на този преход. Този преход едва започва, както стана ясно от събитията през август миналата година. Аз съм убеден на 100%, че досо е най-добрият шанс за Мянмар, но държа също така да отбележа, че няма да направим нито на Мянмар, нито на Рухинге, нито на Качин, нито на журналистите Бамар или пък не знамете Дохсо някаква услуга, ако се преструваме, че това, което се случва в страната е нещо различно от случващото се. проблем ще бъде не да посочим истината, а да я прикрием и да станем съучастници в това прикритие. Така че трябва да бъдем откровени, да изнесем имената на извършителите и да настояваме за справедливост. И накрая думата е господин Дърсун. Благодаря ви, господин председател. Срещнах се с а, а, госпожа Гомеш а, при доста протични обстоятелства. Тогава се подобриха значително взаимоотношенията между нашите две страни, за което мога само да изкажа радостта си. Позволете ми да обобщя, като уточня причината, поради която решихме да осъществим това двудневно посещение в Брюксел. На първо място, за да увеличим осведомеността за докладът, който беше изготвен от колегите, за да обърнем внимание на мащаба на проблема, естеството на случилото се, на извършените престъпления и да продължим да разкриваме как тече процеса буквално до днес. Пак казвам, говорим за процеси, които продължават да текат. Репресиите срещу рохингите продължават и в момента. Втората причина решихме, че ще е най-добрият начин да се срещнем с отговарящите за взимат на политически решения в Европейския съюз. Срещнахме се с редица институции и органи и по-късно днес ще вземам участие в мероприятие, организирано от Института за азиатски науки, за да уточним някои подробности от по-скоро академично естество. Но като цяло целта ни е да опишем Как може да изглежда пътят напред? Като според нас може да предвижда три възможни пътя. Първият е свързан с човешките права, ние с това, което се занимаваме, вторият е свързан с хуманитарната помощ, третият е свързан с бъдещото развитие. Ни поставихме една много мрач... Обрисувахме Миянмар в много мрачни краски. Но едновременно с това те им и надежди, че проблемът може да бъде разрешен. Зададохте ми въпроса какво може да направи Европейския съюз и в частност какво може да направи Европейският парламент. Ами да продължава да оказва натиск, да оказва натиск и в трите насоки, които току споменах. Много е важно да се гарантира присъствието на международната общност в, на вътрешно равнище в Мянмар. установихме имената на онези, които според нас носят най-голяма отговорност за тези ужасяващи престъпления, като целта е да се премине от колективната отговорност към носенето на индивидуална отговорност. Целта на нашата мисия за установяване на фактите беше да се възвърне по да се върнем към нормалното, да разрешим проблема, а не да накажем цяла една нация. Ето защо въпросът е дали ООН е се е провалила или международната общност се е провалила, може би не е подходящият въпрос. Сега е момента да се замислим какви механизми можем да създадем, за да предотвратим геноцида. В противен случай отново ще се стигне до геноцид някъде другаде по света. А по отношение на въпросите, които трябва да бъдат разгледани незабавно, спешно трябва да се съсредоточим върху хуманитарната помощ. Трагичното положение на лохингите в Бангладеш изисква мас... масова мобилизация на средства от страна на международната общност. Ако успеем да гарантираме стабилен процес на поетапна поемане на ангажимент от страна на правителството на Мянмар, мисля, че ще достигнем до етап, в който да, се, да има съвместни действия на правителството и международната общност за разрешаване на въпроса. Така ние гледаме на проблема и призивът ни към вас е да се възползвате с цялата власт, цялото влияние на европейския парламент и на Европейския съюз за приемане на резолюцията на Общата асамблея на ООН, когато представим общественият си доклад на 18 септември. Още веднъж ви благодаря за тази възможност да се изкажем пред вас. Благодаря ви. On behalf of all от името на всички колеги, членове на Комисията по външни работи, бих искал да ви благодаря за това, че ни представихте резултатите от получвателната мисия на ООН в Мянмара. Това беше много ценен принос за нас. Надявам се и за вас посещението, което да е било полезно. Още веднъж много ви благодаря.